Colleagues, good afternoon. Добър ден, уважаеми колеги. Нека да приемем, ако нямате нищо против дневния ред. След това, ако ми позволите, ще да разгледаме Карс 2020. Знам, че господин Власък изпрати своите извене, изменения, така че имате думата. А, аз всъщност ще прочета а, изявлението, което колегата Власък ме помоли да прочета. Той се извинява за това, че не може да присъства в Брюксел днес. А, по отношение на становището, господин Власък, е, привет се добрата работа на докладчите в Сянки, на другите. Е, е, измененията, които бяха внесени, показаха явната готовност да се повиши работата и конкурентоспособността на автомобилната промишленост в Европа, независимо от намалените продажби. Докладчик е, приветства измененията, които се основават на задълбочено разглеждане на законодателните предложения, както това може да се види от изменение 42. Той също така споделя технологичната рамка, която е благоприятна за конкурентоспособността, също така разглежда значението, което се придава на световната хармонизация и техническите стандарти, отразени в изменение 31. Изменение 7 трябва да бъде подчертано. на последно място, не и по значение, преминаваме към измененията, които се отклоняват малко по- повече. Господин Власък би желал отново да подчертая значението да не се намесваме на определенето на целите на самите автомобилостроители и също така да, се, нас, да не се насочват е, всички производители, да кажем, в е, а, научни изследвания по аеродинамичните показатели на колите, на автомобилите, а по-скоро да се насочват върху а, проучвания на гуми и така нататък. Благодаря, господин Ракбон, от името на господин Власек. Сега търся докладчик, е, докладчите Сянка, Матил. Благодаря. Моя колега господин Фербер още е в Мюнхен, но ме помоли да предам от негово име, че като цяло той е съгласен с позицията на докладчика и приветства доклада. Той е направил само четири предложения за изменения, в които подчертава, че трябва да се подкрепи а, насоката на нови научни изследвания. Това въжи както за альтернативните енергийни източници, но трябва да се работи и на европейско ниво за стандартизация и хармонизация, защото също съществува опасност а, утре пазарът да не може да се развива нормално заради недостатъчната оперативна съвместимост. Той иска също така да подчертаем, че не бива да бъдем прекалено ограничаващи, а трябва да се стремим проактивно да подпомагаме този сектор. Не бива да бягаме и от отговорност за постигането на целите в други насоки, така както е подчертава вече работната група на високо ниво трябва всички заинтересовани лица и страни да бъдат въвлечени в този процес, не само производителите. На европейско ниво, разбира се, е важно да се отдели значение на Европа като място за производство. Така че смятаме, че посоката е правилна и познаваме проблемите, така че смятам, че можем безпроблемно да подкрепим доклада в предложеният му вид. Е, you, Благодаря, господин Алкадрой. Благодаря, господин председател. И нашия докладчик Васянка е на път за парламента. Тя ме помоли да я замести. Аз мога да бъда съвсем кратък, защото много съжалявам, че докладчика не прие нито едно от нашите изменения, освен всичко друго, ние нямахме възможност да проведем обсъждане с докладчика. Нямаше заседание на докладчиците в Сянка, така че ем, ние бяхме изненадани. Е, не се предложиха компромисни изменения, малко бяхме изненадани и разочаровани, защото с нашите изменения искахме да балансираме малко а, стълбовете, на които се основава плана за действие, особено във връзка с а, отговорното развитие. Ние искахме да отговорим на парламентарното становище за КАРС 2020 и становището за установяване на целите за емисиите на въглероден диоксид до 2017 година от 60-70 грама на 100. Това, за съжаление, не беше отчетено. Нашите изменения въпреки всичко, ви благодарим и може би ще можете да коригирате списъка за гласуване. Благодаря, госпожо Майснер. Да, за съжаление и нашия докладчик в сянка Натали Грисбек не е тук и тя ми даде един доклад, който да прочета прочета на френски. Тя се извинява, че не може да бъде днес тук, но в е, тя е заета в избирателния си район. Искаш ли да го прочетеш ти? В връзка с. А, в изказаното, като си има предвид, че Европа е в криза, а, Промишлеността е в мъртва точка. Обновяването на индустрията зависи от подкрепата, която ще дадат синдикатите на този сектор, особено на автомобилостриенето, но този сектор би трябвало да отговори на предизвикателствите на времето и също така Научните изследвания също така трябва да отговарят на тези изисквания. Що се отнася до измененията, 52 изменения бяха внесени, повечето от тях са добри и до голяма степен Натали Грисбек ги подкрепя. Тя изразява известна а, неохота за а, изменение 17 целите, свързани с емисията на CO2 между 68 и 78 грама. Това са в общи мнение измененията и 27-те изменения на докладчиците социалистическите. Тя напомня, че нашата промишленост е в криза и тя не би трябвало да бъде наказвана допълнително. Също времено Натали Гриспек би желала да има и разделно гласуване по изменение 40 на господин Власък, защото а, трябва да се борим за сигурността по пътищата. Също така тя не подкрепя втората част за ограничението на скоростта. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Майснер. Почти като моя френски беше това. Господин Крамер, искате ли и вие да се изкажете? Сега дам думата на комисията. Госпожа Куксова. Благодаря ви за измененията и за извършената работа. На този етап нямаме конкретни коментари. Може би някои от измененията би трябвало да предизвикат реагиране на трудната ситуация, е, економическата ситуация в автомобилостроенето се развива всеки ден. Сегашната ситуация е, може би, малко по обнадъждаваща може би не трябва да бъдем толкова критични. Благодаря. Не знам, Филип, искаш ли да кажеш нещо? Аз малко се притеснявам от това, че не е имало среща с, с докладчиците в сянка. Не се работи така, според мен. И така, ще гласуваме утре. И сега следващата точка. Благодаря, Филип, за това, че пое точката. Второто е наблюдението, е, следващата точка наблюдението на морските външни граници в отново ще бъда аз и отново ще говоря на френски. сега, втори урок по френски, госпожа Майсен от името на госпожа Грисбах. Както посочва заглавието на регламента, това е един текст, който се отнася за външните граници на Европейския съюз, който се отнася също така за комисията Либе. Тук с много голямо желание всъщност имаме известни е, е, известни ограничения във връзка с научните изследвания, във връзка с спасяването. В този аспект е насочена работата на Натали Грисбек. Също така е, може да се осигури помощ на хора, изпаднали в беда. Също така трябва да има сътрудничество в, между организациите, които а, занимават с тези въпроси. 17 изменения бяха внесени. Натали Грисбех позна, приема всичко с изключение на 3, 18 и 19 и господин Данса, изменение 40 без да се впускаме в подробности, липсата на подкрепа от страна на госпожа Грисбак е свързана с това, че тези изменения не отговарят на правомощията и на рамката, в която работи нашата комисия. Значи 17, 18, 19 и 20 също така би трябвало да се заличи една дефиниция в изменение 10. Толкова беше от мен. Господин Грош от е НП, и след това господин Алкадрой. Благодаря, господин председател. Тук искам да извиня моя колега финанса. Слава Богу, той не ми изпрати нищо на италиански, иначе много малко щях да разбера. Gut, also äh, der insgesamt äh, begrüßt. Äh, Като цяло Докладчикът ни в Сянка е съгласен с този доклад и го приветства във връзка с постоянното обучение и поддържането на медицинската екипировка. Той смята, че това са важни аспекти. Важна е също така връзката с Хоризонт 2020 година и обменът на информация може да бъде подобрен. Той внесе изменения от, своя, от своя лице. Смята, че трябва да обърнем повече внимание на обмена на информация. Това е съдържанието на неговите изменения. Той също така обяснява защо ги е направил. Не е за да се конфронтира с Либе, а за да подобри доклада. Това е което искам да кажа от негово име. Благодаря. Um, Господин Данелис пътува насам. Но ето какво мога да кажа аз за сега. Групата ни докладчика в Сянка благодари на докладчика за чудесното сътрудничество. Основната цел на решението на съвета от 2010 година и регламента, който се предлага в момента, е, е да се е, да подходим към морските операции на Frontex, по-специално защитата на основните права в, при операции в открито море. Предложението на комисията засяга много от тези тревоги, най-вече е, чрез четвърти член за основните права. Проектостановището на докладчика добавя някои, разпо... някои разпоредби, свързани с медицинската помощ и безопасността. Трябва обаче да подхождаме предпазливо, когато става въпрос за морското наблюдение. Важно е основните принципи да са на лице, но често пъти решението трябва да се вземе от, от самите екипажи при операцията. Това, което трябва да се направи е да се осигури една обща рамка за защита на основните права с участието на всички е, държави членки и, и като се предвижда е, единно тълкуване на, на международното право. Тоест, с две думи, съгласни сме с предложението на докладчика и благодарим още веднъж. Председателя, благодаря. Майкъл, господин Крамер. Нашия докладчик Сянка Кит Тейлър също не е тук. Ще говоря от негово име. Ние обсъдихме доклада Грисбек и направихме едно единствено изменение, свързано с беженците. Смятаме, че не е уместно, ако един кораб мине покрай бежанци, които се намират в открито море, просто да ги подмине. Най-малкото е да им окаже помощ, да им предложи храна, независимо от техния статут. Не може този кораб просто да продължи да ги остави да се отдават, защото това вече се е случвало. Смятаме, че тук става въпрос за хуманитарен въпрос а, и след това ще се взема решение за съдбата на тези бъженци. Благодаря. Благодаря. Комисията, госпожа Хили. Заповядайте. Благодаря. Добър ден. Бих искала да благодаря на всички ви, всички ви за внесените предложения за изменение. Две общи бележки бих искала да, да споделя с вас. Първото нещо вече съм го казвала, тогава когато докладчика представи становището си. Става въпрос за измененията за оборудването и провизиите на борда на кораба. А, това е едно изменение, което е важно за безопасността на корабоплаването и на лицата, които биват спасявани. Също така, това е, е, е регламент, който ще даде обща рамка за морските операции и провизии, оборудване, вода, отдела и така нататък. Трябва това да се оцени от е, е звената, които участват, които изпълняват операциите. В 14-то изменение се споменават двустранни споразумения във връзка с основните права. Смятаме, че не е необходимо да се упоменават двустранни споразумения изобщо, защото принципът е такъв. Държавите членки не са освободени от задължението от задължението да зачитат основните права, независимо в какви отношения са с която и е да било трета страна. Сега, задължението за докладване, това е един въпрос, който трябва допълнително да анализираме, за да видим по какъв начин по-добре да може да се изпълни едно такова задължение за отчитане. Благодаря, госпожо Майстър. Благодаря, просто ще предам нататък. Благодаря ви. Утре ще гласуваме. Сега ще прекъснем до 15.45 и тогава ще пристъпим към доклада на господин Бах. Трябва да изчакаме да се съберат докладчиците в сянка, затова ще трябва, ще трябва да, да направим една кратка почивка. Ако може съветниците на политическите групи да, да, да си намерят докладчиците в сянка. Аз и заместник-председателите вече се чувстваме доста самотни. Само празни, празни, празни места виждам пред себе си, празни столове. Така, продължаваме в 15.45. Okay, colleagues, I'll... И така, дами и господа, продължаваме работата си. Следващата точка е изменение на регламента за обещетение и помощ на пътници при отказан достъп на борта. Ще дам думата на докладчика след това ще дадем думата на Ханс Петър Майер от името на комисия Инко да се изказва. Заповядайте, докладчика. Благодаря, <coughs> господин председател, скъпи колеги. В следващите минути бих искал да ви дам и някои по-подробни информации във връзка с моето предложение за регламента на правата на пътниците и ще се спра на някои важни точки от него. Както вече съм писал в обосновката на настоящия доклад, <clears throat> моите предложения са в посока на защ... по-сериозна защита и укрепване на правата на пътниците непълното и а, различното прилагане на съществуващия регламент а, създава непълна информираност от страна на пътниците. А когато разгледам предложението на комисията, мога да кажа, че той на практика не предлага съществено подобрение на ситуацията на пътниците. Искам да ви дам няколко примера в тази връзка. Удължаване на закъснението, което дава право на да обещетение в момента то е 3 часа, комисията предлага да се удължи на 5 часа, а при по-дълги полети от 9 на 12 часа. Ограничаване на задължението за настаняване при а, непредвидни обстоятелства на 3 нощи и, 1000, и 100 евро. Определяне на час, а, 12 часа време а, преди премаршрутиране и никакви промени, е, свързани с е, превозването на багажа и прозрачността на цените. Във всички тези насоки съм предложил изменения е, в интерес на пътниците. Пътниците не получават автоматично своите права от авиолиниите те трябва по-добре да познават а, своята права, за да могат да имат смелостта да се изправят срещу големи международни концерни. А, повечето пътници се чувстват несигурни а, с оглед на високите разходи, свързани с съдебно действие, а това, разбира се, се използва от някои въздух... въздушни превозвачи. Когато сравним цифрите, можем да бъдем по-конкретни. Само 1% от полетите принципно са свързани с проблеми, които дават право на пътниците на обещетение. Около 2% от пътниците, които имат право на обещетение, се възползват от правата си. На Процентуално това би означавало 0,2% от пътниците, които получават правата си. Финансовото бреме за въздушните превозвачи, доколкото знам, е по-скоро ниско. Бях изненадан от едно изказване в предложението на комисията, цитирам, че по-високите разходи карат въздушните превозвачи да минимират разходите, свързани с предоставянето на права на пътниците. Дали това е признание, че предприятията по финансови причини не се придържат към законодателството? И дали трябва законите да се напаснат на практиките на въздушните превозвачи? Мисля, че това отношение междувременно е довело до множество случаи, които съдебната практика е взела альтернативно решение. Водени са 39 дела, ще спомена само две от тях, така нареченото решение Стълчено от 2009 година, което дава право при голямо закъснение на обещетение на пътниците. Това решение е потвърдено още веднъж 2012 година в случая Нелсън. Комисията е включила и взела под внимание тези решения в своето предложение, но леко ги е разводнила. От три часа споменати в съдебните решения, комисията увеличила времето на 5 или 9 и 12 часа за по-дълги полети. Ще ви дам конкретен пример, за да може да си представите за какво става въпрос. Ако някой лети от Лондон на Нью Йорк и трябва да кацне в 15 часа, има закъснение от 11 часа, това означава, че той ще пристигне чак в 2 часа сутринта на следващия ден и той няма право на обещетение. Затова предлагам времето да се ограничи на 3 часа закъснение за полети в рамките на Европейския съюз и 5 часа за полети на дълги разстояния. Уеднаквяването на закъснението, което дава право на обещетение за вътрешноевропейските полети и за разстояние от до 3500 км на 300 евро или на 600 евро за полети на дълги разстояния, ще допринесат за повече яснота за пътниците. Едно решение на Съда на Европейския съюз, така нареченото решение Валентин Херман от 2008 година, гласи, че така наречените извънредни обстоятелства не са обвързани сами по себе си с техническите а, причини а, техническите дефекти са сред обичайните предизвикателства, пред които са изправени въздухоплавателните предприемачи. За да се отстрани недостатъчната информираност на пътниците във връзка с техните права, се опитах да наблегна на правото и задължението да информират от страна на авиолиниите – също така държа на присъствието на представител на авиолиниите на летището. Прозрачността на ценообразуването е много важна и тя трябва да бъде част от общите търговски условия, така че пътниците още при резервацията на билетите да се избегнат недоразумения. Така би могло да се избегне Например, плащането на допълнителни такси за издаване на бортна карта на летището. Също така превозването на допълнителен ръчен багаж и предмети като палта, чадъри и така нататък може да бъде регламентирано. Във връзка с случаите на несъстоятелност на авиолинии, то съм възприел предложението на парламента от предишния доклад. Моето предложение за изменение номер 42 оставя а, свобода на авиолиниите по какъв начин ще се погрижат а, за осигуряването на пасажирите а, и тяхната компенсация в а, подобни случаи. Също така предлагам пътниците да имат правото след 5 часа престой на пистата да могат да напуснат самолета. Моят доклад е балансиран и искам да подчертая, че правя предложения, които са в полза на авиолиниите. Например, при политиката за неявяване на пътника не може да се откаже обратен полет на пътник, който не се е явил на отиване. Смятам, че тази политика стига твърде далеч. Друга проблемна точка е свързана с а, така наречените свързващи полети. Авиолинията, която осъществява първия полет и закъснява а, обикновенно носи отговорност. Особено в случаи, когато първият полет закъсне с повече от 90 минути и пътникът стигне до местоназначението си с закъснение между 3 и 5 часа, то той трябва да има право на обещетение. Следващият аспект касае транспонирането и прилагането Обръщам внимание на директивата за альтернативно разрешаване на спорове. Държавите членки имат в тази връзка специални национални звена, които разрешават споровете, без трябва пътниците да стигат до съдебно диране. При подготовката на този доклад Говорих с много участници и с много заинтересовани страни и слушах техните аргументи. Не ми хареса отрицателното отношение на някои представители на промишлеността, на производителите, имах чувството, че те гледат на пътниците като на пречка за осъществяването на техните услуги. Смятам това за доста обезпокояващо и смятам, че трябва пътниците да се чувстват действително гости на борда. Много съм любопитен да чуя вашите реакции и съм сигурен, че в следващите седмици ще можем да работим все така интензивно. Благодаря. Сега давам на господин Майер от името на комисията ИМКО. Благодаря, господин председател. Докладът на ИМКО в момента се превежда и скоро ще бъде на разположение на всички езици. Още от самото начало мога да кажа, че сме на едно и също мнение в повечето важни точки с господин Бах. Комисията ИМКО отговаря за интересите на потребителите, но също така трябва да обръщаме внимание и на легитимните интереси на предприемачите. Смятам обаче, че а, трябва да се а, съгласим с а, предложеното от е, колегата Бах разделение на дълги къси полети. И смятам също така за нискотарифните авиолинии, че ако някой се е съгласил да лети срещу сумата от 29 е, е, евро, трябва да бъде съгласен да получи услуга, която да отговаря на тази цена и трябва да се откаже от някои екстри. Така че тези ниски цени вървят и с ограничение на услугите, предоставени от авиокомпаниите. Съгласен съм с а, ограничаването на претенциите за обещетени, ако има и други условия, други а, е, причини, поради които един пътник ще получи такова обещетение. Съгласен съм с колегата Бах във връзка с закъснението на а, пистата. А, в случаи, когато пътниците а, закъсняват не по своя вина. Тук също съм съгласна с докладчика. Имаме някои допълнителни забележки, например давността, която в момента е част от националните законодателства. Смятам, че трябва да опитаме да постигнем единно условие за давността от две години на европейско ниво. Във връзка с списъка на така наречените извънредни обстоятелства, то съм съгласен да има такъв списък, който да бъде неизчерпателен. Комисията е предложила такъв списък, който не смятам за изцяло удачен. Техническите причини са, може би, най-важната от тези извънредни обстоятелства. Но тук трябва да направим ограничението, че а, технически обстоятелства, които са технически проблеми, които са извънредни обстоятелства, са само тези, които излизат извън рутинния контрол, който се предприема от авиолиниите. Метеорологичните условия са малко проблематични когато се изтъкват а, такива причини, а, можем а, да цитираме случаите, в а, които стават а, задръствания в връзка с а, лошо време и тогава могат да отпаднат няколко полета и този проблем ще се разреши жалбите от страна на пътниците. До сега нямаше удовлетворително решение. С този регламент се надявам да го постигнем. Информираха ме за случай, в който се казва, че вътрешната документация, която е необходима, не се предоставя но ако се стигне до следствие, то тогава документите ще бъдат предоставени, за да може да бъде спечелено делото. Смятам, че това е недопустимо. Пътникът трябва да разполага с цялата налична документация, за да може сам да реши дали да започне съдебно следствие, а не това решение да трябва да го вземе едва в съдебната зала. Основа на казаното от колегата Бах, мога да кажа, че принципно въздушните превозвачи съдържат опитват а, да избегнат обещетенията към пътниците винаги, когато това е възможно. А, това е заобикаляне на европейското право и за това предлагам да има санкции за въздушните превозвачи. Един по-скоро технически въпрос е свързан с валутата, и ако нямаме а, някакви специални права на тираж, можем да се придържаме към еврото като изходна валута за пресмятане на цените. Благодаря ви за възможността да говоря днес в вашата комисия. Някои по трудни подробности предстои да обсъдим за в бъдеще, но смятам, че ще можем да стигнем до едно добро предложение. Благодаря, господин Майер. Сега давам думата на представителя на социалистите. Благодаря, господин председател. Аз бих желала съвсем наобщо да произведа, да поздравя много добрата работа на колегата Бах и да му благодаря, защото той се опита да отчете и да подобри различните пунктове на това предложение и отново защищавайки интересите на пътниците мисля, че е много важно да се упростят нещата максимално, защото правната сигурност е изключително важна за всички заинтересовани. Аз съвсем накрая иска да кажа, че съм за разпоредбите, които облак облагодетелстват потребителите и значението, което се отдава на хората с увреждания. Разширяването на защитата на пътниците и задължението също така на всички компании да предоставят лице за контакти във всички във всички летища е изключително важно. Що се отнася за, до различните срокове, струва ми се, че можем да постигнем съгласие, макар че отново трябва да обсъдим условията, новото изчисляване на закъсненията и а, срока от двата часа са интересни неща 15, 30, 45 минути а, закъснение не, за да, не, не, не са обект на а, обсъждане. А, въздухоправателните компании би трябвало да отчитат а, а, компенсациите, които трябва да се дават за закъснения от 2, 5 и 10 часа. 5 минути, 5 часа за вътрешно европейски полет е твърде много. Необходимо е също така да се учитат интересите на пациентите. Що се отнася до разпоредбите, свързани с а, трансфера а, и полетите, свързващите полети, би трябвало да се учетат отговорностите на унези авиокомпании, които са отговорни за закъснението. Би трябвало също така да се отчита а, продъл... продължителността на закъснението. Също така трябва да имаме предвид по-добра информация за пътниците, а, от, а, тук, които искат да сменят самолета и да се отчитат по-широки, по-дълги периоди, а, в които да се направи а, а, трансфера. Също така трябва да се разгледат въпросите с тарифите, в които се злоупотребява с правата на а, пътниците. А, също така трябва да се разгледат отблизко въпросите сега също така а, трябва да се отчитат и плановете за а, контрол и за управление на авиотранспорта с участието на. Трябва също така да се а, разгледа въпроса за отказ на ам, качване на пътни, който не се е явил на време. Също така да се е, прецени дали може да се използва само една част от билет, който има две части и също така да се разгледа въпроса за едностранното а, анулиране по въпроса за багажите и а, ръчния багаж, музикалните инструменти. А, трябва да има един багаж, който да бъде регистриран. По въпроса за прозрачността, предлагам да се хармонизират формулярите за рекламация. За мен е много важен и езика, на който ще бъдат на разположение тези формуляри, що се отнася до координатите на пациентите и личната информация. И това е един въпрос, който трябва да се разгледа. Във връзка с, извънредните а, обстоятелства, доклад докладчика а, показва известно управление. Трябва да има обаче а, позитивен списък на тези а, извънредни обстоятелства. Трябва да се започне да се работи по тях. А, това, за съжаление, излиза извън възможностите на авиакомпаниите. Аз съм за а, това да се подобри хармонизацията между държавите, тъй като това е необходимо да се въведат еднакви правила в различните държави. Трябва да намерим добри решения. Благодаря на докладчика за неговата работа и като докладчик в сянка, но и като заместник-председател на Инфо, която се занимава с правото на потребителите, аз съм убедена, че можем да намерим баланс, защото пациентите, пасажерите, които са по-добре обслужени и получават достатъчно а, заслужено внимание а, с повишена сигурност, те имат повече доверие в своята компания и също така ще допринесат за подобряването на имиджа на своята компания в една конкурентоспособна конкурентна среда, която ще бъде по-справедлива. Господин Майсне, госпожа Майсне. Благодаря. Първо нещо, което не е пряко свързано с обсъжданата тема. Днес имаше доста а, депутати, които се оплакваха, че няма достатъчно информация на летището. Тук не става въпрос за права на пътниците, но а, на никого не му помогна дипломатическия а, паспорт или особения статут. Просто беше пропусната една група и никой не спомена защо. А, сега ще прочета становището на нашия докладчик в сянка на... Уважаеми колеги, искам да благодаря на докладчика за много добрата работа. Сътрудничеството беше много плодотворно от проекта доклада. Виждаме, че той е включил много неща, които ние обсъдихме. Първите няколко пунктове, които искам да подчертая, които подкрепям, споделям становището, че 5 часа закъснение е твърде дълго за Европейския съюз, където повечето от полетите са по 2 часа, даже се смята, че и 3 часа е твърде дълго. Частичното а, връщане на билетите при неявяване е, а, и, и има някои пунктове други, които би трябвало да бъдат разглеждани. Дефиницията за отменен поле трябва да бъде а, преразгледана, за да не се поставят на карта безопасността на пътниците, които вече са закачили в самолета би трябвало да има граници в зависимост от цената на билетите и също така трябва да се разгледа и възможностите е, за извънредните обстоятелства, какво трябва да се смята за извънредно обстоятелство. Също така трябва да бъде ясно а, какви проблемите с, с дестинации, за, към които има само няколко а, няколко а, полета. А, въпроса с ръчния багаж, а, не, обема не би трябвало да бъде неограничен. Смятам, а, че докладчика е свършил много добра работа и това е добра, добра основа. Майка от името на Зелените. Благодаря на докладчика от името на КИТ. Е, ние подкрепяме повечето от е, техните тези. Мога да ви кажа, че моя самолет беше точен, дойдох на време и половин час трябваше да си чакам куфъра. Това се случва много често и почти не обръщам внимание на случаите на закъснение. Така че искам да питам комисията какво си е мислила, когато предлага подобни неща. Те а, предлагат решения, които да узаконят а, тези непрекъснати закъснения а, че в, в случаите, в които авиокомпаниите а, ежедневно и а, непрекъснато закъсняват, ние трябва да приемем това при положение, че има съдебни решения, които говорят а, обратното. А, и ако никой не е, стига на време, никой няма да иска да лети. Това не е в полза на никого. Така че смятам, че и графиците за полетите трябва да бъдат такива, които да позволяват безпрепятственото прехвърляне на пътниците от един полет на друг. Така че и също така самолетите да пристигат на време и тогава няма да има оплакване от страна на пътниците. А, няма да има това противоречие между авиокомпании и пътници а, и едните да работят за сметка на другите. А, така ще можете да изключите претенциите на около 80% от пътниците, които сега не са доволни. Ние сега решаваме а, за закъснения по-дълги от а, 5 часа да има обещетение и съдът казва не. Това смятам, че е плесница за всички, които работят за парламента и всички потребители. Бихме очаквали да ни подкрепят, а не да отхвърлим с лека ръка решението на съда и да кажем, ние продължаваме да работим както до сега. Ако летя от Франкфурт а, за Лос-Анджелес и пристигна с, 100, с 11 часа закъснение и ми дадат 100 евро обещетение. Смятам, че не трябва да сме съгласни. Има пътници, които редовно пътуват и те едва ли не могат да си направят резервация половин година предварително за хотелите а, във връзка с извънредните обстоятелства. Изригването на вулкана и вулканичната пепел беше такова обстоятелство. Но от тогава е, нямаме подобни случаи. Ако самолетът още стои на едно място, има технически дефект, то тогава авиакомпанията е отговорна. Когато обаче самолетът е във, във въздуха или пък ако пилотът забелязи някакъв технически дефект, то тогава вече има извънредни обстоятелства. Защото представете си натиска върху пилота, когато той забележи, че има някакъв проблем, няма достатъчно гориво или има някакъв проблем, но той е принуден да лети, за да не плаща неговата авиакомпания обещетения. Това са извънредни обстоятелства, които трябва да бъдат отчетени. Освен това, смятам, че липсва а, независим а, орган, а, отговорен за альтернативното решаване на спорове. Често пъти пътниците не знаят как да се свържат с авиолиниите, кой ще бъде тяхното лице на, за контакти и затова повечето от тях се отказват от а, своите претенции. Аз смятам, че а, това не е подходящ, а, подходящ начин а, да се спазва европейското законодателство и да се спазват а, правата на пътниците. А, и ако пътниците на авиокомпаниите не плащат никакви данъци, например върху керосина, за разлика от онези, които пътуват с железниците, които трябва да плащат данъците, прехвърлени им от дружествата. Смятам, че това не е честно и трябва да има справедливост например, железниците след 2 часа закъснение плащат 25%, след 4 часа закъснение също 50% от цената. Смятам, че и ние трябва да приемам тези ограничения, тези часове, защото ако съм си купил 500 евро за първа класа и получа обещетение в размер на 250, няма да се чувствам удовлетворен. И последно, а, за големият а, багаж. А, смятам, че ако при железниците това е възможно, трябва да бъде възможно също така и а, в а, самолетите господин Фостер. Госпожа Фостер. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Бах. Не можах да дойда тук. Полета ми закъсня. Оплаках се на комисията. Искам да благодаря обаче на докладчика за извършената от него работа. Искам да започна с, с следното. Имаме различна позиция, имаме някои проблеми. Имаме проблеми с Гибралтар. А, и докато не се реши проблема с, с а, Гибралтар, Обединеното кралство няма да може да подкрепи промените. А, и сега ще се върна към това, на което говорим. В общи линии беше необходимо, определено с всички а, случай да получим пояснение за това какво ще правим с вулканичната пепел и да се види какво трябва да се направи, независимо от това за кого работим, дали за авиокомпаниите или за пътниците, трябва да се намери решение. Според нас има много положителни пунктове, не всички, но някои от тях. И също така, има редица проблеми от промяната от 3 на 5 часа. В този случай а, има по-малко случаи на отменяне на полите. От тази гледна точка господин Бах бихме желали да кажем, че поддържаме стъп статуквото. По време на извънредните обстоятелства не знам как ще ги пренапишем. А, има списък, който, по който се работи. В крайна сметка, може би ще постигнем списък, по който да има общо съгласие, съвета, комисията, авиакомпаниите, Това е гнездо на уси. Говори се за извънредни обстоятелства, но се говори и някои технически проблеми, някои от които са извънредни обстоятелства и участва, други не са. А, мисля, че има известни проблеми във връзка с предложението на комисията за свързващите полети. Има липса на разбиране, ако има забавяне, а, а, може да има натрупващо се а, закъснение от 12 и 24 часа. Трябва да се огледат нещата, как ще се работи с, с обещетенията. Има някои случаи, в които а, закъснението е дори 3 дена. Така че а, сектора трябва да бъде много внимателен. Трябва много внимателно да се оглеждат всички аспекти. Не бих желал, не бих желал регионалните компании да бъдат отрицателно засегнати. Не бихме искали да вървим в кръг а, защото това би било абсурдно. Във връзка с някои от другите пунктове, например неправилно написаните имена, тук не виждам проблем, но при премаршрутирането аз имам проблем при премаршрутирането. Например, ако съм в, в Юростар или в много бърз влак, не можете да ме пренасочите към Air France или British Airways, защото да си представим, че, например, ако човек има билет за дадена компания, той може да бъде пренасочен към друга компания. Тук не е ясно как ще се получи това, кой за какво ще плаща и а, как ще стане, ако аз съм си купила билет за Юростар. Има ми е още нещо дребно, защото тук има много неща. Във връзка с неизползването на сектора не съм съгласна не можем да очакваме, че ще летят празни самолети, а, всъщност летят летят ефтините самолети, така че искам да ви помоля много внимателно да обмислите този въпрос. И един друг въпрос, който не е наше решение, то е търговско решение във връзка с, с безмитните магазини. Аз мога да си купя всичко на летището, мога да си купя а, а, куфър, но а, не наша работа е да решим какво се качва на самолета. Това е въпрос на компаниите, а, какво може да бъде а, качено на самолета при положение, че при а, ангажирането на билета пътника знае какво може и какво не може да качи на самолет и вече тогава могат да се решат проблемите. В общи линии има много неща. Естествено, ние ще седнем с докладчиците сянки, и ще ги разгледаме, но ще видим дали тук може да постигнем а, някакво решение. Имахме сериозни проблеми с някои от тези неща. Може би ще намерим решение, може би няма. Това бяха някои от основните неща, които повдигнах, които би трябвало да се вземат предвид. Благодаря им обаче на докладчика за неговия принос. Председателя, благодаря. Това бяха докладчиците в сянка. Сега мога ли да помоля депутатите да говорят в рамките на 3 минути, за да можем да минем Имаме седем оратори. Иска ли някой друг? И аз накрая ще приключа. Сега господин Грош.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 основна цел е да се получим от миналото и там, където няма ясно законодателство в защита на пътниците, то обикновено носи повече ядове, отколкото решава някакви неща. Така че подобряването на правата на пътниците и постигането на правна сигурност е нашето основно желание. Във връзка с багажа, когато наричаме това просто багаж. А, а, а, има също така а, и така наречената дамска чантичка и при мъжете и при жените а, количеството ръчен багаж се различава обикновено. А, Смятам, че е удачно, за да има яснота, да се посочва големината на допустимия ръчен багаж. По отношение на свързващите полети, може да се каже, че има авиокомпании, където пътника действително е гост на борда и се спазват неговите права. Не бива да се държим сякаш не знаем какво ще ни се случи, когато се качим на борда на някой самолет. Т.е. има компании, които предоставят изключително висококачествени услуги. При свързващите полети трябва да внимаваме да не стане така, че да отговаря онзи, който е закъснял, а не онзи, който е причинил закъснението. Във връзка с закъснението между 3 и 5 часа, смятам, че трябва да внимаваме с съдебните решения, защото а, иначе ще имаме нужда само от а, съдебна инстанция, не от а, Европейски парламент. Не смятам, че трябва да се съобразяваме на всяка цена с съдебните решения и трябва да отстъпваме от нашите искания. И накрая съдебната инстанция за подаване на жалби. Смятам, че трябва да се движим в рамките на разумното а, не смятам, че някой, който е платил 25 евро за полет с а, на авиолиния, може да очаква компенсация от 300 евро. Но отказването на права е важно, то не бива да се допуска и предоставянето на права също така е важно, защото то е в полза на а, пътниците. Благодаря, господин Алкатрауи. Колега Бах, Благодаря. Господин председател, искам да благодаря на колегата господин Бах за положените усилия. Сега има Както вече чухме много въпроси, по които ще стигнем до, до съгласие и се надявам ползотворно да си сътрудничим. Докладът е особено важен. Това е една област, която засяга всеки го, всеки почти ползва самолети и, и се сблъсква с проблеми. И ние, политиците, трябва да разрешим тези проблеми. Трябва да помогнем на европейските граждани. Само няколко момента ще засегна в изложението си. Съгласен съм с докладчика, че трябва да се преразгледат праговите стойности. Комисията твърде ограничителен подход е възприела. Закъснението от 5 часа за Европейския съюз е твърде дълъг период и ограничаването на обещатението до, до стоеността на билета както спомена и колегата от ИМКО, е нещо, което трябва да обсъдим действително. Но, но стоеността на билета може да се окаже, че е, не съответства, че е по-малка от, от загубите, които понася е един пътник. Може да имат допълнително натрупани разходи и те също, също трябва да се отчитат. След това идеята за това е да се съсредоточим не толкова на дължината на представа, колкото на, на а, стоеността. Трябва а, с конкретни цифри да разгледаме този вариант. Преди всичко обаче трябва да укрепим правната сигурност. Трябва ни по-точно, по-ясно определение на необичайни обстоятелства. Не бива да оставяме вратички за обикаляне Смятаме, че, че дефиницията на комисията е твърде обширна. Технически проблеми и така нататък. ако не навлезнем в тази област, това може да, тогава можем да включим там и, и проблеми с а, поддръжката. Сега, информацията и прозрачността по отношение на прямо а, пътниците. за това какви проблеми могат да възникнат и, и каква помощ са имат право да поискат пътниците. Това трябва да се види. И на последно място, а, къде да се подават жалби, органите, които да гледат жалби. Съгласен съм, че през последните години твърде малко се върши в това отношение не се подхожда еднообразно към сходни проблеми, така че е, трябва да прецизираме текстовете. Трябват ни допълнителни норми за събирането на статистика в европейски план също така. Мисля, че комисията и други органи трябва да, да осигурят по-добра координация и последователност. Господин Ван Даун. Три минути, моля. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Най-важното в тази тема е важно, че ние като със законодател трябва да създадем повече е, яснота за гражданите, за, за пътниците, като вземем предвид и решенията на съда. Предложението на господин Бах ни води в правилна посока. Сега, определянето на лицето, което носи отговорност. Съгласен съм, че, че това трябва да бъде а, превозвача. А, естествено, превозвача е в, в някакви отношения, преговорни отношения, договорни отношения с летището, с наземния оператор. А, това обаче не е наш проблем. Сега, а, закъснението са 3 и 5 часа. Аз виждам ползата от това периода да е 3 часа. А за 5 часа не знам дали не е твърде много. То, всъщност твър, твърде кратък този период за дългите полети. Може би 6-7 часа би било по-уместно. Защото при дългите полети те часа могат да се окажат по-скоро затруднения. Този елемент трябва някакси да го изчистим и да го съгласуваме. Трябва ни опростяване на процедурата за подаване на жалби, за да могат е, по-лесно да, да, да е, подават възражения пътниците, без да е необходимо да попълват купища формуляри пред различни органи. Така че благодаря на докладчика. Правилно се е, движим, смятам, но има някои, няколко въпроса, които трябва да се прецизират. Следващия оратор. Господин Кох, мисля, че господин Бах успя да балансира между интересите на превозвачите и интересите на пътниците. Разбира се, не искаме да банкротират въздушните превозвачи, искаме да има повече права за пътниците. Ще спомена а, някои изменения, свързани с а, правата на хората с увреждания обвързването на цената на билетите с размера на обещетението. Тук мисля, че трябва да предотвратим практики на хора, които очакват някакви допълнителни доходи. При закъснение на полета сигурно има пътници, които все още се намират на летището, но не са на изхода. Не смятам, че превозвача трябва да носи отговорност за това. Благодаря, госпожа Сенелова. Цедо, я бих се хотела припоит к тем, кteří дякуи пану... Благодаря. Господин председател, аз също искам да изразя благодарност за доклада на докладчика. Очевидно много време е отделил и много внимателно е подходил. Много усърдно е работил. Благодаря, благодаря му и че е отразил и и съображения от други доклади, в които се занимаваме с правата на пътниците. Чухме доста неща до сега, но искам и аз да, да изтъкна значението на, на необичайните, на извънредните обстоятелства. Благодаря за това и че е отразено обещетението при несъстоятелност на авиокомпания и за това, че сте обвързали този текст с е, е, новата директива за альтернативно разрешаване на спорове. Сега има и доста отрицателни, е, лоши е, практики, е, те също трябва да се отразят. Например, някои проблеми с ценообразуването, навременното информиране на пътниците и така нататък. Мисля, че трябва също да разгледаме и възможността да се, да се изредят правата на пътника а, на гърба на бордната карта, но това естествено са древни подробности в сравнение с всичко това, което се каза преди мен. Следващия оратор. Господин Братбърн. Благодаря, господин председател. И аз благодаря на господин Бах също за предложението. С голяма част от текста съм съгласен. На четири момента ще се спра накратко. В началото на дебатите споменахме въпроса за националните регулаторни процедури и органи. Мисля, че, мисля, че това е, е, е, е нещото, което е в, в основата на нещата. А, защото може да дадем всякакви всевъзможни права на хората, но ако те не се, ако те не се зачитат и ако не се упражняват както трябва, няма смисъл от тях. Затова трябва да укрепим ролята на националните регулатори. Аз съм получавал оплаквания от собствените си избиратели по отношение на времето, което отнема разрешаването на проблеми и националния британски орган не е достатъчно, не е достатъчно инициативен в това отношение. Не е достатъчно настоятелен. Втория въпрос, който вече бе засъгнат, са извънредните обстоятелства. Трябва повече правна а, а, сигурност там. А, на трябва да е абсолютно ясно какво представляват а, извънредните обстоятелства. Аз от собствен опит знам, че от между, между от пътуванията си през последните няколко месеца между Брюксел и, и родния и собствен града, където живея, живе, където живея, е, имаме, имам, съм видял повишаване на броя на, на отмените на, на полети и, и поради технически е, проблеми тогава, когато тази практика се, се превърне в обичайно, трябва, трябва да се е, предприемат действия, така че пътниците да получават съответните обещетения. Сега, трето, и е, този въпрос е свързан с доклада ни по собствена инициатива на госпожа Тейлър – аз тогава внесох някои изменения, които са се свързани с съоръженията за хората с сериозни увреждания. И ако не възразява господин Бах, ще внеса подобни предложения за изменения и за този доклад по-нататък. Четвъртия въпрос и последния от тези, за които ще говоря, е свързан с трансферите, Летичните трансфери – аз не знам доколко имаме законодателна дума по този въпрос, но, но трябва да се изтъкне. Не винаги, когато, когато закъснее първия полет, изпускате втория. Понякога, понякога всъщност се оказва, че така издават билети авиокомпаниите, че дори да кацнете на време, е много трудно да стигнете на време за втория полет. Защото времето за, за а, трансфер, времето между двата полета е, е твърде кратко. И, и, и става а, въпрос най-вече е, за случаи, когато една от дестинациите е извън Шенген. В, на големите летища, като Франкфурт, като Париж, а, ако едната от дестинациите е извън Шенген, трябва да се мине през паспортен контрол, проверка за сигурност. Така че периода за трансфер, който се дава, често пъти е твърде нереалистичен, дори ако полетите се приземя, ако първият полет е, е извършен на време. Благодаря. Господин Крамер, заповядайте, но моля ви съвсем накратко. Една дума за независими орган за разрешаване на конфликти. Имаме чудесен опит с железниците, свързан с решаването на технически проблеми. 90% от случаите а, се взема много бързо решение дали се дава обещетение или не. Тази практика може да се възприема и от авиокомпаниите. Защо авиокомпаниите нямат а, е, такъв независим орган, който да решава, защото много бързо могат да се, различа, да се разрешават подобни спорове, без да се стига до съд. И така, от своя гледна точка исках да кажа, ако съм имала някой симпатия към а, а, някои авиокомпании, се изпариха от а, дългото чакане по различни а, терминали. Всички вие знаете защо, защо например, се, от, се отменят полети и получавате свиване на раменете. Ако попитате има ли възможност да получа ваучер за храна. Ха-ха, казва, да, ама за това трябва да получим разрешение от началниците. Това са всеки дневни случки. Разглеждал съм най-различни е, разпоредби, трябва обаче да се поправи е, съответния регламент. Е, информацията за, пътеше, за пътниците тя не би трябвало да бъде залепена на някакъв автомат. Информацията трябва а, да бъде там, където човек се чекира. Така че а, това трябва да се направи така както в Неапол. И каква е информацията за правата на а, път, пътниците на електронните билети? А, мога да ви кажа, нищо общо няма. Казва ви се какви такси трябва да плащате най-различни числа се говори там, но а, правата не фигурират върху електронните билети. Сега, правилата за багажите, те не трябва да бъдат дискриминиращи, а напротив, трябва да бъдат недискриминиращи. Не може в едно летище да може едно, в друго да не може, в дадено а, летище да се разрешава безмитни стоки, защото това води до печалби на летището и там да се правят изключения цената на билетите. Чувам, че хората казват, че обещетението трябва да бъде свързано с цената на билета. Какво имате предвид? Билета плюс допълнителните такси или допълнителните е, усложнения или просто е, е, тези суми, които се рекламират и които никой не плаща. Цената на билета не отразява изобщо неудобствата а, през кои, които е изпитал пътник. Аз мисля, че компенсацията трябва да бъде свързана с причиненото на удобство, а не с цената, която е платена. А, има а, пътници, които са поставени в а, трудни обстоятелства и сега е, мисля, че не успяхме в, е, де, е, с регламента. Мисля, че във всеки път няма яснота, според мен не отговарят и не представляват потребителите, които те би трябвало да трябва да бъдат хармонизирани изискванията и накрая форс-мажорните обстоятелства. Форс-мажорните обстоятелства би трябвало да бъдат ограничени радикално. Аз измисля, умишлено използвам думата радикално. Това е възможност авиакомпаниите да не си изпълнят задължението. Това е куковиче гнездо. Това е огромна вратичка в закона, за да не могат да, да се дава възможност да не се плаща. Форс-мажорните причини би трябвало да бъдат сведени до две или три причини нищо техническо не е форс-мажорно, независимо от това дали става дума за нови части, стари части, части втора употреба и така нататък. Това не е форс-мажорна причина. Как е, може пътника да знае, че няма право на а, компенсация, защото някаква клапа а, била отговорност на еди кого си, а на не на друг. Форс-мажорните причини са вулкани, а, граждански брожения и времето. Нищо повече. Това е позицията, която ние трябва да заемем. Казвайки това, Жорж доклада отличен и аз мисля, че това, което пишеш е изключително важно. Всъщност, трябва да помним с какво се занимаваме? Занимаваме се с правата на пътуващите с самолети. Господин Колсън от комисията. Няма микро. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика за неговия доклад който показа много добро познаване на проблемите, както и а, за добрите отношения с комисията. Мисля, че проектът доклада отчита два приоритета, които следва комисията. Първо, повече правна сигурност, на второ място, по-добро прилагане на съществуващите правила. Приветстваме също така факта, че проектът доклада разработва допълнителни проблеми, като промяната на разписанието, включително а, изтеглянето напред е, на полети и изпускането на самолети излетяли по-рано. Благодарим на докладчика, че показа проблеми свързани с прилагането на регламента във връзка с изпускането на свързващия полет поради закъснение на първия полет. Докладът е в правилната посока, макар че трябва да отчетем всички аспекти на предложеното решение. Благодарим ни на докладчика за това, че разработи въпроса за мултимодалния полет, например, съчетанието на влак и а, самолет в един билет. Също така, ние смятаме, че а, но трябва да бъде по-малко от 5 часа. Същевременно обаче смятаме, че някои от измененията се отклоняват от целта да се намери справедлив баланс между интереса на пътниците и финансовото въздействие на сектора, което е, е също така една от целите на комисията. Смятаме също така, че някои от измененията ще имат обратен ефект върху пътниците. Ще спомена в това отношение четири проблема. Първият е прага от 3-часово закъснение за компенсации. За... Ние смятаме, че 3 часа ще доведат до повече отменяне на палетието. тъй като а, закъснението всъщност се отразява на следващите полети на същия самолет и това влияе не само на пътниците на закъснелия полет, но и на пътниците от следващите полети. Следователно това ще бъде стимул да се отменят някои от полетите, за да може следващите полети да бъдат на време. За пътниците отмяната на полета е винаги по-лоша, отколкото закъснението, тъй като премаршрутирането е по-проблематично. Докладчика също така непряко предлага да се увеличи а, да се увеличат обещетенията. Докладчика предлага да се увеличат компенсациите от 200 на 300 евро за полети под 1500 е, км и 400, е, от 300 на 400 е, евро за полети между 2000 и 3500 километра. 75% от пациентите летят в полети под 1500 км. 21% от пътниците летят с полети между 1500 и 3500 км. Така че всъщност излиза, че средно се увеличават обещетенията. Що се отнася до предложените изменения, свързани с извредни, извънредните ситуации, ние смятаме, че това изменение се а, разграни, се отдалечава от разпоредбите, като се изключват причините, върху които а, авиакомпаниите нямат контрол. Комисията разбира загрижеността на докладчика, че задължението да се осигури адекватна сигурност за репатриране е под формата под формата на застрахователен фонд. Това отива твърде далече. Това ще отвои разхода за а, регламента. През последните 10 години 0,07% от всички пътешествия бяха засегнати и само 12% от пътниците всъщност са се оказали в безпомощно състояние. Комисията смята, че този въпрос трябва да бъде свързан с а, съобщението на комисията от март тази година. Също така а, трябва да се сключат доброволни споразумения, например за а, в, средства за спасяване и съответни застрахователни продукти. В това предложение комисията също така предлага да се разработят планове за извънредни ситуации, по летищата, което да се дължи, да включва също така и нарушаване на полетите поради несъстоятелност на авиокомпаниите. Докладчика, искате ли да отговорите, да вземете отношение по това? Благодаря. Има много какво да се каже, но в краткото време ще се спра само на някои точки. Като цяло искам да благодаря на колегите за тяхната подкрепа. Мисля, че винаги е успокояващо да се види, че човек върви в правилната посока и се ползва с доверието на большинството от колегите. Трябва да кажа обаче, че и онези, които са критични, ще получат нужното внимание, защото те разполагат с достатъчно опит, за да допринесат за доклада. Ще започна с несъстоятелността. На първо място смятам, че има проблем с баланса между онези, които пътуват групово и онези, които са единични пътници. Смятам, че тук трябва да постигнем баланс за този сложен проблем. Мисля, че цифрите не отразяват случаите, в които има проблем с пътници. Не става въпрос само за блокираните пътници, а и за тези, които изобщо не са тръгнали от местоназначението си. Предложението на комисията е твърде меко за мен в отделни държави членки има, разбира се, различни обстоятелства. Има предприятия, които от месеци не могат да изплащат възнаграждения възнаграждение и държавите членки си затварят очите. смятам, че това не трябва да се допуска техническите проблеми, така красноречиво поднесени от нашия председател, мисля, че понякога авиокомпаниите използват а, имиджовото изречение, че сигурността е важна за тях преди всичко и изтъкват технически причини. Смятам, че тук а, има противоречие в същността на нещата. Технически проблеми могат да се появят по всяко време и тук имаме една вратичка, така както описахме по-горе. Някои от бележките на моите колеги. Тук смятам, че можем да постигнем съгласие. Ще спомена пропорционалността, както спомена и господин председателят. Беше ясно, ясно е и правното положение – че трябва да има пропорционалност между цената на билета и, цената, и размера на обещетението. Това беше потвърдено и от а, съда. Обещетението трябва да включва всичко и да бъде фиксирана сума, защото не може да се подхожда индивидуално към пътниците, тъй като има твърде голямо разнообразие. Дали, например, те са закъсняли заради някакви трудности с достигането до летището, дали имат свързващ полет и така нататък. Така че от самото начало подходът беше към постигане на една единна ставка за обещетенията. Във връзка с закъсненията между 3 и 5 часа, тук, разбира се, може да се спори. Господин Грош вече си тръгна, но бих искал да му кажа, че не сме подвили опашка пред съдебното решение. Напротив, Смятам, че комисията е подходила доста смело. Европейските граждани от години са наясно с съдебната практика и смятам, че би било крачка назад, ако отстъпим от съществуващата съдебна практика и направим преход към удължаване на часовете допустими за закъснение. Във връзка с а, обслужването, услугите, смятам, че има много летища, които имат вече планове за действие при непредвидени обстоятелства и смятам, че както авиокомпаниите, така и операторите на летищата ще са съгласни с предложенията в моя доклад, така че като цяло ще имаме положителен резултат, който удовлетворява всички страни. Мисля, че засегнах най-важните въпроси, най-важните забележки от страна на моите колеги. Ще продължим работа. Благодаря. Благодаря. Мога ли да напомня на депутатите, че крайният срок за Измененията е 3 октомври, 12 часа. Няма да има много изменения. Предполагаме, че ще разгледаме тези изменения на заседанието си на 4 ноември, за да може да гласуваме в нашата комисия на 14 октомври. Значи 3 октомври, крайен срок, разглеждане 4 ноември, а, гласуване на 14 ноември. Сега преминаваме към следващите точки. Отново сега, за докладване на събитията в гражданското въздухоплаване, госпожа Девейрак, Кристини имаш думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Ние разглеждаме доклада във връзка с, с регламента в гражданското въз, въздухоплаване. Извинявай, е Кристина. Мога ли да помоля колегите, които напускат да напуснат тихо, за да може да си гледаме работата? Кристин, пак имаш думата. Благодаря ви за множеството изменения, които бяха внесените са 83 и те правят по текста по-пълен, по-ясен и а, дават възможност за по-добро тълкуване. Това ни дава възможност да имаме ясен текст, който лесно да бъде предлаг, прилаган, за, и който дава възможност да се постигна целите за сигурността. Както беше описано в предишните размени на мнения, аз се опитах да запазя целите в проекто регламента по-гъвкави, но същевременно по-ограничаващи във връзка с поверителността. Ще разгледам много внимателно всичките изменения. Предлагам 7 компромисни изменения. Текста, който ще гласуваме утре, ми се струва доста балансиран и той е добра база за обсъждания по време на е, триалога е, няма да се впускам в подробности днес, но е важно авиоперсонала да може да сигнализира за събития без, оплакван, без опасения от юридически осложнения. Тук става дума за една хармонизация на закона. Компромисите дават повече гъвкавост в процедурата, като дават възможност на малките организации а, да въведат упростени системи на събиране, обработване и анализ на данните. Този текст ще даде възможност да се, обе... да се поясни ролята на всеки ангажиран персонал, организацията, държавите членки, за да може да се създаде ясна представа на правата и задълженията на всички в този механизъм и това пояснение ще даде възможност да, да даде възможност за сигурна размяна на данни, при това бърза, тъй като риска за сигурността е ясен. Колкото по-добре се събират данните, колкото по-добре се анализират, ще може да се отговори по-бързо на проблемите. Това се стреми текста, който ще гласуваме утре, също така да се въведе една проактивна система с рисковете за въздушния транспорт, да се откроят механизмите за предотвратяване на бедствия. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за това, че Работихме много а, конструктивно и господин председателю, аз мисля, че макар е, че съм докладчик, се вместих в трите, а, трите минути. Благодаря, господин а, Айкендит, благодаря. Много добре работихме заедно, както винаги става, когато работим заедно. Това беше между другото. Не знам защо е така, обаче така става. Много добре работим с госпожа Девейрак. И мисля, че от, е, по въпроса на съдържанието сме в общи линии на а, е, сходни позиции. Нищо смешно, е, господа. Е, е, имаме сходни позиции. Един принцип, който беше много важен и за двамата, беше да обединим всички организации, които отговарят за безопасността. Яса беше едната от тази организация, за да може тази организация да си изпълни задълженията. Втория въпрос беше свързан с нещо много важно за нас и за мен лично. Мисля, че първата идея беше да имаме обща система за всичко, което лети, всички въздухоплавателни средства. И сега обаче има известно разграничаване между сложните самолети и по-простите а, и това беше много важно. Имаше и още неща, които не са включени в тези седем компромисни изменения, а, които ще про... подкрепи групата на социалистите, както и другите изменения на госпожа Деверак, докладчик подкрепя всички изменения, така че се получи а, един балансиран доклад, голямата цел на която е повишаване на безопасността на въздушното движение. И аз искам много да благодаря на госпожа Девера, както и на другите колеги, с които работихме много добре. И благодаря ви, господин председател, че ми дадохте възможност да говоря така. Благодаря а, удоволствие беше, защото вие така прекрасно говорите английски, господин Катин. Благодаря, господин председател, драги колеги, госпожо докладчик. Удоволствие отново да се работи с Кристин Девейрак. Технически е доста сложен документ, с който се занимаваме в момента. Засяга многообразни отрасли и дейности и различни интереси. Изразяват се различни мнения за това как да се подходи към регламентирането на, на тази тематика. Имаме някои тревоги, свързани с приложното поле на директивата, включването или изключването на дадени подсектори на въздухоплаването и така нататък. Постигна се обаче консенсус по отношение на принципа на културата на справедливост в документа. Екипът и докладчика са дали много добри доводи и последователни насоки, както и под формата на компромисни изменения, които нашата група ще подкрепи. Съгласни сме с същенината на доклада. Единствената ни сериозна тревога бе свързана с това, че най-малките компании в авиацията могат да се окажат затрупани от е, регулаторни механизми. Знам, че не всички ще са доволни от крайния резултат, но вярвам, че текстът, по който ще гласуваме утре, дава добър компромис и ще постави парламента в силна позиция при тристранните преговори. Благодаря на колегите за начина по който си сътрудничихме до сега. Благодаря, госпожо докладчик, благодаря, господин председател. Благодаря, зелените имат думата сега. Благодаря, казва госпожа Лихтенбергер. И аз благодаря на докладчика. Много ползотворни бяха разговорите по а, тази тема. Внесени са доста полезни предложения и в голяма степен а, стигнахме до съгласие по измененията, които ще се формулират като компромисни изменения в а, крайния вариант на текста. Това е много важно. И мисля, че ще направим една голяма стъпка напред по отношение на предотвратяването, превенцията, което е аспект, който а, често се пренебрегва, когато се говори за безопасност. Утре мисля, че ще гласуваме по едно много, много добро продължение и благодарение на дейността на, на а, парламента ще, а, е, е, ще подобрим положението. ЕКР, госпожа Фостер. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Кристин Девейрак. Аз съм съгласна, че сме постигнали консенсус. Жалко е, защото вече от 10 години сме въвели някои от нормите, а пък има само няколко държави членки, които изпълняват нормите, а други които се присъединиха по-късно, 2005, 2004, 2007 година. Тук не говоря, няма да включвам в Харватия, но има много, много държави членки, които не са въвели системи за задължително отчитане отново говорим за, за изпълняване, за прилагане на законодателството. Няма смисъл от директиви, които не се изпълняват. Въпросът е от особено а, голямо значение и, и, и друго нещо, което е особено жалко и дори е срамота, е, че а, не можем да накараме държавите членки, някои държави членки да въведат и доброволна система за докладване. Това е нещо, което съществува у нас в Великобритания от много години. Мисля, че държавите членки е, трябва, трябва да укрепят дейностите си в това отношение. Трябва да се внесат допълнителни пояснения обаче, защото знаем, че има държави членки, които надлежно докладват, а, а, а други или не докладват, или съвсем спорадично става това. Трябва да се опитаме да постигнем съгласувана между различните правни системи в държави членки. Има държави членки, в които тогава, когато има нарушение, то веднага се посочва нарушителя. А други, където това е, това е много трудно. Става така, че някой се е, бива набеден за е, виновен, за не изпълняваш някаква норма и после трябва да се доказва, че не е така. Не мисля, че това е правилният подход нашата група ще подкрепи е, е, доклада, с изключение обаче на един компромис. И това е компромис едно по отношение е, на, на, е, Компромис едно всъщност няма да, да подкрепим. Защото, защото не го приемаме, но още веднъж благодаря на докладчика. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа, поздравявам госпожа Деверак за доклада. Чудесен е. И, и не се очудвам, че е, се радвате на толкова широка подкрепа. Поддържахте много колегиални и професионални отношения с колегите от различните е, групи. Има обаче един въпрос, е, по който не съм съгласен. Това е нещо, което спомена и предния оратор. Това е изменение 90. Става въпрос за едно от определенията – Аз съм адвокат е, и съм работил по, по много сходни случаи. Има вече някои е, е, правни понятия, които не бива да се бъркат. Има разлика между има разлика между, между преднамереност на действието и, и, и сериозна небрежност или бездействие. Подобно смесване е особено тревожно, защото когато се окачествява един случай, действието е извършено или бездействието, или, или преднамерено, или непреднамерено, или има намерение, или няма намерение. Едно нещо е да не свършите нещо, което се изисква от вас. Друго нещо е тая хипотеза, за която говорим. Сега, аз бях докладчик по директивата за корабите. И тогава, и тогава а, разглеждахме този въпрос а, също така. Също така, тогава разглеждахме и въпроса за обесърчителните размери на, а, на, на таксите и плащанията. А, аз съм сигурен, че е, намеренията на докладчика са, са е, добри. Но, както казах, много е важно да прокараме ясно разграничение между, между наказуемо действие или намерение и, и бездействие, небрежност. Благодаря. По отношение на всичко останало подкрепям госпожа Девейрак. Аз знам, че правната комисия е, имаше възможност да, да излезе със становище, но не ни е изпратила становище по това въпрос. Единството, което аз е, сега мога да кажа е, че най-вече при при авариите проблемът е с различните правопорядъци в Европа. Така че ако, ако се допитате до разследващите органи по аварии и катастрофи, е, те ще повдигнат има, има, именно този въпрос. Понякога в някои страни се подема наказателно, наказателно, започва наказателното следствие без, без да е разследвано експертно самото происшествие. Но да, това е проблем, който, който трябва да се разгледа по-обстойно в бъдеще. Сега давам думата на господин Конери от комисията или някой друг искаше да вземе думата от колегите. Заповядайте, съвсем кратко. Съвсем накратко исках да коментира върху становището, което Комисията по правни въпроси не направи. От обсъждането стана ясно, че а, тук а, а, имаме работа с проблем, който правната комисия също не може да разреши, защото в отделните държави има различно наказателно законодателство, така че тези въпроси не могат да се решат на европейско ниво и за това нямаше смисъл от становище на Комисията по правни въпроси. Opinion, Господин Конелис, заповядайте комисията. Благодаря. Господин председател, Комисията много се радва, че досието се радва на, на, на такъв интерес във вашата парламентарна комисия. Безопасността на въздухоплаването е голям, от голямо значение и настоящия документ ще я укрепи в световен мащаб. Комисията благодаря, благодари на членовете на комисията и най-вече, разбира се, на докладчика госпожа Девейрак. Измененията, които се внасят от докладчика, както и от е, докладчиците в Сянка и останалите членове, е, предлагат е, предлагат такива новости, които в повечето случаи е, се радват на подкрепата на комисията, защото движат нещата в същата посока. На четири момента ще се спра. Първо, одобряваме, одобряваме е, разпоредбите за култура на справедливост. Второ, комисията е склонна да приеме про по-съразмерни правила по отношение на, на въздухоплаването, лекото въздухоплаване и, и е, увеселителното въздухоплаване. Трето, е, отразяването на ролята на ЕАЗа по-ясно. Първо, координационната роля в Европейския съюз по въпросите за безопасността и второ, като сертифициращ орган каквито съществуват в държавите членки със собствени правомощия. А много полезни пояснения за ролята на АЗА виждаме като предложение за изменение и ги подкрепяме. И накрая подкрепяме и всичките компромиси, освен шести за делегираните правомощия и седми за задължението за докладване от страна на комисията. Трябва да спомена и онези изменения, които не можем да подкрепим първо. Това е, с изменения 85, 88, 120 и 142. Защото с това се отслабва защитата на, на а, работещите във въздухоплаването и също така ще има отрицателно въздействие върху културата на справедливост. Второ, комисията не подкрепя 118 и 132 изменение, защото така се, от, се, се е, ограничават случаите, които трябва да се докладват, е, да се оповестяват на отрасъла. Трето, комисията не подкрепя изменение 95 правно спорна е такава клауза в члена за приложеното поле, защото приложеното поле е на двата регламента, 216 за, за основния регламент и настоящия регламент, са различни в своя обхват. Регламент 216 от 2010 година съдържа същите клаузи, каквито се предлагат и тук, така че се получава взаимно препращане между, между двата текста. Това ще доведе до правна несигурност и ще причини проблеми в а, прилагането на новия регламент. Ние разбираме мотивите за внасянето на това изменение, но смятаме, че изменение едно на докладчика е по способно да, да отрази връзката между настоящия регламент и 216 от 2008 година с, правилник, с правилника си за изпълнение. Също така смятаме, че компромис 6 и изменение 77, 87, 148, 149 и 150 създават процедура за приемане на делегирани актове, което не е в съответствие с член 290 от договора и не съответства на общото разбиране за делегираните правомощия, което е възприето от институциите. Освен това не приемаме 96-то и 156-то изменение, защото приложенията имат за цел да допълнят разпоредбите по основния акт и трябва да се предвидят делегирани актове. Накрая бихме искали да благодарим на докладчика и членовете на вашата комисия за подкрепата по отношение на предложението за регламента и, и за подобренията, които се внасят с измененията. Надяваме се, че на базата на гласуването утре ще се стигне е, до е, успешни преговори и ще се стигне до съгласие по текста. Текст, който ще е, укрепи предотвратяването на происшествие във въздухоплаването. Благодаря сега госпожа Девейрак. Заповядайте. Съвсем накратко, аз разбирам загрижеността във връзка с малките организации. Ние се опитахме да облегчим малко мерките, свързани с малките организации и да се въведе един упростен механизъм за разтворжителността, за загрижеността на госпожа Де Паскуал. Ние работихме в сътрудничество с правната служба и както казахте вие, господин председател, и както каза Вали Штайнбергер, наказателното право в Европейския съюз не е хармонизирана а, е, и нещата са различни в различни държавите членки. Оттам идва една дефиниция, която не е универсална Искам да благодаря на комисията по транспорт и туризъм, благодаря на Европейската комисия за съвместната ни работа, която направи този доклад възможен и, аз се надявам, че утре ам, ще гласуваме ам, възможности и правомощия да се обсъди доклада на първо четене по време на триалога, за да може да се приключи с него по време на този мандат. Благодаря, госпожо две Дверак напомням, че ще гласуваме по доклада утре. Ще гласуваме също така във връзка с правомащията на докладчиците да а, а, участват в а, триалога. Следващата, следващата точка е разгръщане на инфраструктурата за альтернативни горива. Благодаря, господин председател. Комисията предложи директива, която следва да се гледа в контекста на общата стратегия, която е свързана, и с още една точка по днешния ред, а именно КАРС 2020 година. Моето предложение е с отправна точка един подход към концепцията на комисията при е, предлагането на тази директива. Естествено ще има изменения. Съгласни сме, че е важно да се разследва, да се изследва въпроса за альтернативните гора, за да се намали зависимостта на транспортния сектор от горива, основаващи се на въглерод, като по този начин се замърси и а, замърсяването и отделянето на парникови газове. Много набързо ще разгледам а, някои проблеми. Националните стратегически рамки трябва да направим а, максималното, за да може да се разработят альтернативни горива, които се предвиждат да бъдат въведени до 2020 година според предложението на комисията. Също така стратегически подход е необходим за разгръщането на альтернативните горива за всички видове транспорт. Акцент има и върху електрическите а, е, горива, но е, разглеждаме всички альтернативни горива, които не се основават на изкопаеми горива. Транспорт все още не е успял да ам, разработи технологични а, е, ограничения. Ние вече споменахме това в контекста на а, въздухоплаването. Необходимо е също така да има текущ контрол върху а, проблема, след като влезе влезе в сила директивата. Амбициозната цел на комисията е да се приложи стандарт, който да се прилага във всички страни, да се преодолеят технологичните бариери и това да бъде валидно за целия Европейски съюз. Това е сложен проблем за решаване, а именно да има един единствен стандарт включително и за електрическите автомобили. В някои държави членки законодателството е по-напред. Необходимо е И също така трябва да се разгледат въпросите за безопасността в държави, в които се работи по този въпрос. В комисията се възприемат два подхода, които могат да се съчетаят с националните законодателства на държавите членки, за да може тези очертани цели да бъдат адекватно отразени. Следователно, същото се отнася и за а, връзки за бързо зареждане на електрическите автомобили би трябвало да се съчетае работата по тази технология с други технологии на пазар, някои от които са широко разпространени. Следователно, необходими са механизми, които да бъдат технологически неутрални, и да бъдат валидни не само в следващите години. Сега, по целите, които се планират за всяка държава членка, в съвета имаше много е, дебати. Някои държави смятаха, че целите не са уместни и не са изпълними до оказаните крайни срокове. Аз тук не съм се впускал в подробности по числата. Аз мисля обаче, че техническите аспекти следва да бъдат а, зачитани и трябва да се намери решение, с което всички да се съгласим, а не да разводняваме разпоредбите на директивата. Ако искаме целта да бъде извадена от окончателния текст, макар че целите са индикативни, а не окончателни, може би ще бъде по-добре да мислим по-скоро за по-гъвкав график, за да може да се нагласят целите. Сега по въпросите с водорода, това е альтернативно гориво, което не е толкова разработено, както други горива, макар че има перспективи за подобряване на положението, има известни прогнози, които са заложени в предложението на комисията. Аз тук съм включил една разпоредба, за да не се развива мрежа в държави, в които тя не съществува, по-скоро да се а, трябва да се разработи а, проблема в държави членки, в които не са работили по въпроса, но да им се даде малко повече време, например, в а, по-дълъг период до 2030 година. Аз всъщност тук говоря за втечнен природен газ и него, ползите от него за спестяване на гориво, особено в морския и сухопътния транспорт. Искам да подкрепя предложението във връзка с морския транспорт и вътрешен воден транспорт, комисията би желала всички пристанища да имат а, а, пунктове за зареждане с втечнен газ. Трябва обаче да се остави свобода на държавите членки, които да решат кое решение е по-благоприятно за тях. Ако, например, мислим за Италия, Генуа и друго близко пристанище, това би било неизгодно економически, ако има пунктове за зареждане в двете пристанища. От друга страна, като разглеждаме възможностите за използване на, на природен газ, би трябвало също така да създадем възможности за неговата по-голяма дво, достъпност. Във връзка с втечнения газ в комисията комисията го споменава, но текста някакси изчезнал от окончателния вариант. Е, има и нещо друго в текст, на което трябва да обърнем внимание. Например, трябва да се обърне особено внимание на качеството на горивата с оглед на това, което правим и в други случаи във връзка с качеството на горивата. Трябва да се отговори на изискванията на а, крайните потребители, например на бензиностанциите, да има различни цветове на различните горива. Например, отивате в друга държава и сте свикнали с един вид а, а, цвят на помпата на бензина, който използвате. В другата държава цвета е различен ние призоваваме за конкретен анализ от страна на комисията, за да може да поясни как, като се изключи онова, което се прави в частния сектор, например в автомобилостроенето или в а, а, заводите за електромобили, как може да се въведат фондове, а, за конвергенция, за сходимост и, а, да, и други а, мерки. Имаме 6 оратори за 20 минути. Искам да ви помоля да бъдете кратки. Това е откритата разма, размяна на мнение. Господин Херцог. Благодаря, скъпи колеги. Първо благодаря на докладчика, за отличното сътрудничество, за неговата откритост и за балансираното предложение. Принципно сме положително настроени към предложението на комисията и съм съгласен с по-голямата част от съдържанието на доклада. Във връзка с укрепването на ролята на националните стратегически рамки, аз съм съгласен, защото Европейският съюз не само може да зададе една по-широка и гъвкава рамка и да остави на държавите членки да планират според потребностите и да си поставят собствени цели. Смятам, че това е правилно. Важна точка са целите във връзка с различните видове горива. Както докладчикът отбеляза, трябва да сме открити към всякакви технологии. И оценката на въздействието на комисията показва, че при определени видове горива има по-високи граници, отколкото други, повече затруднения, така че а, въпросите свързани с тяхното използване не могат да се решат от а, свободния пазар. А, използването на електроенергия, а, използването на а, водорода, са сред тези технологии. Във връзка с природния газ сме е, на различно мнение. Е, този газ е отпаден продукт от преработката на нефт и е свързан с е, повече замърсяване на околната среда, отколкото другите альтернативни горива. Но смятам, че трябва нашата стратегия да бъде обект на промени според нашите нови наблюдения и опит и трябва да оставим достатъчно гъвкавост на държавите членки да реагират. Накрая смятам, че е много важно да не изпускаме от очи общите стандарти, но също така да отчетем, че не бива у нези, които са инвестирали първи, да претърпят загуби. И накрая въпросът с допълнителната защита на конекторите. Тук трябва да предвидим по-дълъг срок за въвеждането в изпълнение. Но също така смятам, че е добро предложение да се използват едни и същи цветове за отделните видове горива в всички държави членки. Една критика, свързана с финансирането. Знаем, че разполагаме с ограничени средства. Аз съм докладчик във връзка с а, транс, европейските а, транспортни мрежи и а, съм наясна с ролята на альтернативните горива за транспорта. Но искам да припомня, че божеството от средствата трябва да бъдат инвестирани в вътрешните речни пътища и в железопътната инфраструктура. Благодаря, госпожа Майснер. И аз искам да благодаря на докладчика. Смятам, че това е важен доклад. Както и във връзка с други доклади, ТМТ, сме наясно с ролята на альтернативните горива и тяхната достъпност. Във връзка с електромобилността и преходният период, съгласна съм с него, но не трябва да бъде прекалено дълъг. А, в връзка с железопътния пакет, е, тук е, трябва да се стремим също така към е, възможно най-кратки срокове за постигане на оперативна съвместимост. Във връзка с природния газ, смятам, че е подходящо да се привлекат частни инвестиции. Обикновено бензиностанциите са в ръцете на големи концерни които нямат интерес от развитието на альтернативни горива. Предложенията 5063 предвиждат доста амбициозни цели, свързани с използването на скъстен природен газ и концентрирани природни газове. Смятам, че те могат да бъдат от полза на както на речния, така и на други видове транспорт. 90% от природния нефтен газ се добива от преработката на нефти. Едва ли може да се смята за альтернативно гориво а, сравнение с а, него, а, другите видове природен газ са реална альтернатива и имат голям потенциал за спестяване на емисии от парникови газове. Освен това, инфраструктурата е свързана с а, природния газ от а, нефт е доста добре а, изградена. Има около 3000 бензиностанции, на които може да се зареди е, природен нефтен газ е, срещу е, 300 места, на които можете да заредите втечнен природен газ. Така че смятам, че трябва да бъде доизградена инфраструктурата от е, пунктове, в които може да се зареди е, втечнен природен газ. And, uh, me, I... Господин Тейлър. Благодаря. Накратко ще се изкажа, понеже нямаме време. Аз съм съгласен, че трябва да използваме Европейския съюз, за да, за да стандартизираме отделните системи, да ги уеднаквим. Според мен обаче, основната цел на, на, на, на альтернативните горива е, е да се даде възможност за, по, за по-низки емисии на въглероден диоксид и по-малко ползване на изкопаеми е, горивата, особено важно в обществения транспорт. Не по-малко важно е преминаването все повече повече към влакове и велосипеди в предвижването. Аз съм говорил с представители на отрасъла по отношение на газостанциите и тяхното, тяхното разпространение. защото електромобилите в крайна сметка са само 1% от 1% от пазара и няма особено, и няма особено търсене. Според мен, следователно, финансирането на инфраструктурата, за която говорим, е един въпрос, който трябва да намери отговор преди да продължим нататък. Може би държавите членки сами ще намерят средства за това, но според мен, преди да се отделят публични средства, трябва да, да, да установим доколко целта за намаляване на емисии въглероден диоксид може да се постигне ефективно именно чрез този механизъм. Дали не трябва да, да инвестираме повече в развойно-изследователската дейност като альтернатива. Така че предпазливо трябва да подхождаме и ви благодаря за това, че ми дадохте думата господин Ван Дален. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика ни. Господин Тейлър много точно зададе е, въпрос, зададе много важен въпрос. Как ще намалим емисиите на въглероден диоксид? В предложението, господин председател, мисля, че е по-важно да се съсредоточим върху пропан-бутана, както, както предлага и доставч... Е, извинете, е, докладчика. всичко това, което се опитва да постигне докладчика, да се свалят бариерите и така нататък, аз подкрепям един от интересните елементи в тази тема е, е, е задължителния брой е, зарядни устройства за електромобилите. Има альтернативи, може да има частни е, зарядни устройства. Но дали трябва да се въвежда този задължителен брой? внимателно трябва да подхождаме сега. Вижте какво, какви са, как се развива пазара на пропан-бутан. Има различни възможности за зареждане с пропан-бутан в различните държави членки. И, и си мисля, че е добре да дадем възможност на пазара сам да се развие а не, а не да, да приемаме предложението на комисията да въвеждаме една задължителна систем, система. Проблем бутанът е просто страничен продукт на, на, на пазара на нефт и няма нужда да навлизаме повече подробности. Госпожа Фостер е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика аз съм се изказвал по този въпрос. Естествено, благодаря на докладчика за свършената работа. Но по някои от тези въпроси комисията внесе едно доста предписателно предложение за четири типа енергия. Ние всъщност трябва да видим какво на, на, на практика е, е уместно и полезно за отделните държави членки. Държавите членки трябва да са в състояние сами да определят политиката си за да постигнат целите на Европейския съюз, защото нещата зависят от географското местоположение на една страна, и начина по който ще се постигне, ще се постигнат тези, тези цели, за, свързани с емисиите, трябва да се определят отделно във всяка държава членка. Трябва да подхождаме е, е, е, реалистично. А, не, не, няма, няма особен смисъл от цели като 20 и 20 а, намаляване. Е, не навсякъде това е, е това е реалистична цел. Сега, а, а, въпрос, на който до сега не е разглеждан обстойно, е именно инфраструктурата. Това е огромна, масивна инфраструктура. Мисля, че пазара трябва сам да се изгради. Аз не мисля, че Европейския съюз трябва да, да се меси. А, предния път е, е, аз споменах тия две, две е, коли на площад Люксембург, които постоянно се зареждат. Някой вижда ли е някога някой да ги кара обаче? Те постоянно са, са, са е, в зарядните устройства. Така че пазара трябва да си свърши работата. Аз не знам а, дали в някоя държава членка някой е казвал да знаете, ето тук сега половин милиард а, а, лири ще инвестираме в тази система. Не, това така няма да тръгнат нещата. А, няма нищо лошо в това да обсъждаме подхода си към различните горива в отделните отрасли в следващите 2-3 десетилетия, но, но сега на този етап – добре обсъдихме нещата, но мисля, че хората трябва сами да помислят, да, да помислят за действителността от дома си, да видят какво са свършили другите държави членки. Аз нямам никаква представа какво се върши на а, другите места. Трябва, трябва, трябва малко по-честно да подходим. Не, не, не мисля, че е лошо предложението, но налага предкалено много изисквания на един много ранен етап. Сега господин Ониди от комисията. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател, за възможността и аз да се изкажа. Моето изложение ще е съвсем кратко. Искам само да изкажа благодарност и да подчертая, че от докладът е, е на много високо ниво. Ако ми позволите сега да отговоря по някои от е, предложенията, които внася, внася докладчика. Доволни сме от начина по който е разпределен, са разпределени акцентите в е, предложението е, Обръща се внимание на, на, на моменти, които са важни и за нас. Ценим също така и значението, което се предава на, на националните рамки. В крайна сметка, според мен, целите, които си поставяме, и тук още веднъж докладчика ни показва, че има различни, раз, различни начини за изразяване на тия цели и, и, и за тяхното постигане. Всъщност се предлага промяна в някои от първоначалните ни цели, като, като километри, като разстояние. Вместо това се предлага да се използва един метод, който да се основава на, на числеността на населението в дадена област Готови сме да се занимаем по-внимателно с този въпрос и да го разгледаме в крайна сметка. Обаче е важно просто да има национални рамки. Тия национални рамки трябва да е, съдържат основни показатели, които да мерят развитието на инфраструктурата. И накрая това, което е, спомена госпожа Фостър. Напълно права сте ние не говорим за обществено финансиране на една нова инфраструктурна мрежа. Трябва да се направи всичко възможност, за да е, се даде възможност на пазара да си изгради тая инфраструктура. Зарядни станции и Именно това е причината, поради която предлагаме националните структури, националните а, рамки. Това е логиката на докладчика. А, и мисля, че и докладчика е, е подобрил начина по който се определят а, нормите, целите. Така се, дава, така се дава възможност на инвеститорите да създадат инфраструктурата. А, ако се наложи да се разходват обществени средства, това трябва да бъде само в добавък към основното финансиране. И накрая по морското измерение, мисля, е, че трябва да ви призовем за малко повече предпазливост. Е, а, ако има сектор, където е, е много належащо да се намери альтернатива, това е именно морския сектор. Както се каза тук е, ясно, че това наистина е много особен сектор, има нужда от альтернатива и единствената от е, е, е, альтернатива за сега е втечнен природен газ. Трябва да почнем да се съсредоточим върху основните пристанища, важен е избора на, на, на местата, където първо ще се въведе това. Какви ще бъдат газостанциите, как ще се съчетаят те, как ще с, с другите съоръжения по пристанищата. Всичко това, са, всичко това са оценки, които трябва да се направят от компетентните национални органи. Сега по отношение на природния газ, втечнение природен газ, ние сме доста предпазливи, екологичните. Някои от вас споменаха някои екологични въпроси. Някои смятат, че това не е реална альтернатива и ние смятаме, че това гориво е успяло да се докаже като, като альтернатива в страни, където нефто... нефтените компании е, е, търгуват с е, това гориво, са показали, че е, това като цяло, като цяло е, е успешна стока, но не смятаме, че има нужда от подпомагане на, на, на природния газ законодателно. Обичате кратко, защото навлизаме вече във времето на заседанието на координаторите. Аз благодаря на колегите. Имам основите за добро сътрудничество и по изменението. Определено ситуацията, пред която сме изправени, е малко половинчата, но предложението на комисията ни позволява да се опитаме да решим проблеме, кое е първо кокошката или яйцето, дали първо мрежата или после пазара, но няма да има мрежа, ако няма пазар. Решаваме да развиваме мрежата. Това е същността на проблема. Естествено, наш дълг е да останем гъвкави във връзка с националния стратегически подход, особено в морския транспорт, защото ако се инвестира в тези видове горива, което според нас е важно, трябва да се осигури пристанищната инфраструктура, и а, да се направи всичко съвместимо с използването на този вид гориво. Всичко това е обект на национални анализи, които следва да бъдат много стриктни и изчерпателни. Естествено, ние гледаме и а, бъдещите технологии, какво ще ни дадат а, технологиите на горивата в работата си в а, бъдеще. Тук няма а, само да се съсредоточаваме върху опита си, например, в Балтийско море, където има едно преминаване <clears throat> на кораби към ам, горене на метанол. Това не е отразено в текста, но това е иллюстрация за свободата, която има държавите членки в избора на решение. И в заключение ще кажа, аз не зная дали всички ние мислим за пряко или публично финансиране. На място ще има различни инструменти, които ще влияят върху разработването и развитието на съответни мрежи. Ще има най-различни начини за работа на местна основа. И аз мисля, че от държавите членки ще зависи какво да направят. Благодаря. Крайен срок за изменения 1 октомври. Може би депутатите трябва да знаят, че това е един доклад, в който може да използвате това средство за а, помощ при изготвянето на текстовете и а, всичко това ще бъде включено. Благодаря ви. С това приключваме нормалната работа. Моля, носете си картите за гласуване. Преминаваме към заседание на координаторите.